ще дойдат двама словашки министри. Аз а, бих искал, както и а, господин Фос и госпожа Гебхарт направиха това, първо да благодаря за това сътрудничество и за това, че успяхме по едно и също време да работим по двете досиета и по тяхното, и по моето. Това е изключително важно. То е и много разумно като подход. Е, и така знаем, в крайна сметка, какво точно желаем да постигнем и какво правим. Съгласен съм с е, е, колежката Калас. Намираме се в условията на пазар, на растежа. И в никакъв случай не бихме желали да пречим на а, този пазар на растежа. Не искаме да го натоварваме излишно с допълнителни тежести. 12% от продажбите в Европейския съюз се осъществяват онлайн задгранично или трансгранично. И само 12% от търговците го вършат и само 12% от потребителите купуват такива стоки онлайн трансгранично. Твърде малко е това. Необходими са ясни, е, разбираеми за всички правила. А това означава, че както потребителите, така и търговците, независимо от това дали на едро или на дребно, е, все още нямат доверие в е, електронната търговия. А ние трябва да създадем основата за това доверие какво значение има в крайна сметка дали продавам продукта в Португалия или в Германия, а съответно купувачът е в една от двете страни, но в другата различно от страната на търговеца. Така че е много хубаво, че трябва да работим и можем да работим паралелно и ще сравняваме и ще обединяваме двата текста там, където е възможно. Важното е в крайна сметка да засилим доверието на потребителите. Това въжи и за моето досие, и за досието на Евелин и Аксел. По време на дискусията е, стана ясно вече, че в никакъв случай не бива да а, е, ограничаваме правата на потребителите. Аз също смятам, че в никакъв случай не бива да го правим. Не, когато става дума за а, е, защита на потребителите, трябва да го разглеждаме като пакет, в който а, влизат а, а, различни отделни права на потребителите. Не можем обаче е, да разчитаме на това, че в е, Европейския съюз държавите членки ще продължат, е, така да се каже, да определят сами правата на потребителите и отговорността на търговеца или на потребителя. А, не, ще трябва да постигнем еднаквяване и при прилагането, защото инак няма да постигнем целите си. Просто това трябва да ни е ясно. И това е в крайна сметка основната линия в моя работен документ. Е, е, работен документ, е, който вече съм подготвил, защото и двете комисии работят паралелно по двете досиета цифрово съдържание и дистанционни продажби на стоки. И така, аз приветствам опита на комисията да създаде и да укрепи доверието към пазара чрез значително по-голяма хармонизация. Съществуват различни законодателства за защита на потребителите. Шест в общи линии различни е, правни уредби и е, вътрешният пазар трябва да предприеме нещо. Трябва да обхване всичките тези 28 към момента различни разпоредби, да ги обедини и е, в крайна сметка да не се получи по-малко от гледна точка на потребителя, а повече добре е, като добавена стойност. Е, и така, е, в някои случаи някои от държавите членки ще трябва да свикнат с мисълта, че техните, тяхното законодателство ще мине на малко по-низко равнище, техният стандарт ще се намали, при други ще се по виши, но в крайна сметка ще се получи едно еднаквяване, така че по този начин ще насърчим е, дистанционните продажби на стоки. Е, има много е, разпоредби, които трябва да се създадат. Е, ние се е, е, очакваме все още резултата. Е, от проучването, което се извършва по линия на комисията и тогава вече на основата на тези данни, на резултатите от това проучване, ще започнем да решаваме постепенно един след друг въпросите. Как точно купувам? По какъв начин ще осъществя покупката? Дали онлайн, дали офлайн, дали дистанционно или не? дали е в крайна сметка в единия случай ще има повече права, в другия случай по-малко и така нататък. Трябва да хармонизираме и онлайн, и офлайн продажбите. И естествено, необходима е хармонизация е, става дума за баланс е, на е, законодателствата, на правата. Ако всеки обаче продължава да държи на своето национално законодателство и начина по който той е регламентирал правата, няма да постигнем тази хармонизация. Необходимо е при всички положения да заложим на единния подход, на уеднаквяването. Стана дума вече за това, че има много-много малки и микропредприятия, при които е възможно и да се стовари едно непосилно бреме и на практика ще блокираме работата им. И тогава, в крайна сметка, и цялата идея пропада, цялата концепция пропада. Да, аз зная, че и ЕНП е, е съгласен с това, което е, бе изразено тук съвсем ясно от е, социалисти и демократи. Ако предпри... предприемачите не продават, потребителите не купуват. Това трябва да ни е ясно. И затова именно тези творчески работещи, малки предприятия, както и микропредприятията, трябва да бъдат защитени. Що се отнася до сроковете, гаранционен срок от две години, това е така да се каже общото правило, но същевременно имаме обръщане на доказателствената тежест с, с срок от 6 месеца до две години. Е, а, а, ще трябва а, да вземем решение и то да бъде балансирано, защото ако а, наделее, е така да се каже, защитата на потребителите, ще ги защитим, обаче пък ще ощетим предприемачите по отношение на гаранцията и нейната продължителност. Хубаво е, че е, по много от е, съществените, е, така да се каже, сфери и обхвата сме се споразумяли вече, но ще се опитаме по същия начин да постигнем едно съгласие и то е във връзка с този балансиран подход и по отношение на средствата за обжалване. И клаузата за, така да се каже, презумцията, Дали става дума за е, цифров е, продукт, дали става дума за материален продукт. Е, понякога има и смесени случаи. Първоначално е бил материален продукт, но след това е включен софтуер, който е вграден т.е. става дума за продукти с вградено цифрово съдържание. Трябва много внимателно да решим, в крайна сметка, как точно ще е, включим тези продукти и как ще защитим е, е, и цифровото съдържание и правата на потребителите, защото е, нещата трябва да издържат и на бъдещото развитие, да бъдат устойчиви в бъдеще ясни, достъпни, разбираеми е, разпоредби. Е, това е основния принцип. Е, Амазон и редица други такива къщи, независимо от това какво ще решим, дали 6 месеца гаранция или 5 години, те ще продължат да работят. За тях това не е толкова важно. Те ще, се, ще го приемат. Важно е във всеки случай потребителите да са наясно с техните потребители е, и да знаят, че когато е, купуват нещо онлайн, е, гаранционният срок е, е две години. Е, това е предложението на комисията и това успокоява потребителя. Той знае, че в рамките на тези две години има спокойствие. И така, разумното равновесие трябва да а, е, бъде а, е, също мотото, от което ще се ръководим. Благодаря много на а, е, колегите, които работят по цифровото съдържание и на всички докладчици в сянка. Не знам как ще успеем, защото разполагаме с 10 минути. Люси е първа. Благодаря. Благодаря на господин Аримон за работния документ. Благодаря и на всички, които работиха по тези две досиета. Много се радвам, че постигнахме споразумение по приложното поле, което да е максимално широко. Трябва да кажа, господин Аримон, не може да се каже, че социалистите по някакъв е, начин са против е, законодателство, ориентирано към интересите на бизнеса, нито сме против новаторството. Е, също така сме и за защита на потребителите. Искаме последователен подход. Харесва ми частта в доклада ви за хармонизацията. Съществува напрежението по отношение на максималната срещу минималната хармонизация. От гледна точка на силисти демократите, по всяка вероятност, можем да намерим начин да постигнем и двете. Това може да стане, като внимаваме за детайлите на регламента и приложното поле. Каквото и да се случи с Обединеното кралство, се радвам, че има по полезни прецеденти в законодателството на страната, е, като законодателство защита на потребителите, които могат да ни помогнат. Имаме нужда от е, е, допълнителни проучвания и се радвам, че се водят дискусии за по-нататъчни, за допълнителни статистически данни, които да ни полегнат. Имаме нужда от резултатите от Рифит максимално бързо и ще, за ще помоля комисията да не се бави тук. Благодаря за чудесната работа и ще продължим да следим работата отблизо и ще се постара, направя всичко възможно резултат, да се постигне добър резултат. И аз искам да благодаря на Паскал за работния документ. Според мен той включва основните въпроси, които обсъждаме. Наличието на работен документ улеснява да вървим точка по точка и на тази основа да се опитаме да формулираме най-добрия подход. Всъщност, ние е, всъщност цялостният пакет е този, който ще увеличи защитата на потребителите. Ще прескоча някои от нещата, които исках да кажа, но по отношение на приложното поле, е, хубаво е, да, да сме ориентирани към бъдещето, да се съобразяваме с изискванията на интернет на нещата. Що се, що се отнася до мястото на дефекта, нека да си оставим повече варианти и да видим дали можем да следваме този подход. При всички случаи трябва да е, се стремим да защитим интересите на потребителите. Що се отнася до хармонизацията, трябва да подобрим така нареченото gold plating за правните гаранции. Фирмите трябва да могат е, да предоставят е, гаранции Що се отнася до средствата за защита, мисля, че трябва да можем да правим разлика между нови употребявани продукти. Не можем да се предоставят едни и същи средства за защита за нови употребявани продукти, що се отнася от доказателствената тежест, аз предпочитам една, срок от една вместо от две години. Неразумното в предложението на комисията е фирмата да може да да предоставя конкуренция бъд, да, а, преди да е получила стоката. Това може да е лесно за ИКЕ, но не и за малките фирми. Ако те трябва да изпратят а, нов продукт преди стария да се върне. Що се отнася до средствата за защита, трудно е да се иска от потребителя да избира между ремонт и замяна. Потребителите винаги искат продукта да се смени. Мисля, че и това е въпрос, който се служава да бъде обсъден. Първо благодаря на докладчика за а, удължаването на сроковете, което е признак а, за добро сътрудничество по самия документ. Съгласни сме с а, подхода за стоки купени офлайн. Трябва да помислим дали е оправдано да имаме различни правила с оглед на спецификата. Ако обаче данните покажат, че няма оправдание за разграничение, трябва да сключим и офлайн в приложеното поле. Що се отнася до хармонизацията, докладчикът като че ли има някои резерви към пълната хармонизация им комисията неколкократно се опита да наложи един набор от правила за договорното право. Вече има минимална хармонизация, което означава, че има 28 различни на набора от правила. Така че ние трябва да работим възоснова на пълната хармонизация, що се отнася до вграденото цифрово съдържание и материалните стоки. Аз имам някои въпроси по отношение на, предишно, на предишния доклад и мястото на дефекта, затова няма да влизам. Що се отнася до срока за установяване на съответствие, задавате много удачен въпрос. Как, как е избрала комисията срока, що се отнася до средства за защита. Ние подкрепяме иерархията на тези средства, защото трябва да сме наясно с поведението на Потребителите биха предпочели замяна. Що се отнася за сроковете, комисията предвижда две години а не 6 месеца потребителя да уведоми за дефект. За повечето стоки става дума, важен фактор е употребата на а, стоката, ако след две години е невъзможно да се докаже, че стоката е била дефектна в момента на закупуването, тази разпоредба може би ще бъде излишна, но може би комисията имала предвид конкретни стоки по правните гаранции. Разбира се, ние трябва да направим оценка, кое е справедливо за потребителите и фирмите. Трябва обаче да предвидим възможност е, и за търговските гаранции. Защото това може да е маркетингов фактор, е, смисъл да се предостави по-дълъг е, гаранционен срок. Сега и за търговските гаранции комисията допуска страните да приема допълнителни правила. Ако целта е пълна хармонизация, защо е необходима а, тази мярка и тази разпоредба? Денис не е тук, зелените не са тук, е НФ е не са тук. Андреас, Ева и Марина. И Мария не повече от една минута. Аз мисля, че този диалог беше много полезен. Поздравявам Паскал. Ключовият въпрос тук е какво можем да направим за да може разнообразието в стоки и услугите в Европа да стигне да се предостави на всеки отделен потребител? Това е основният въпрос. Това може да бъде постигнато с, като променим стария подход. В миналото, за съжаление, търговците и потребителите проявяваха неохота. В противен случай цялото това начинание може да се окаже е безполезно. Диалогът беше много полезен и ще се радвам, ако този конструктивен дух се запази. Благодаря. Ева, благодаря. Поздравления за Паскал чудесен работен документ. Много е добро посланието баланс между защита на потребителите и, но правилата, които са нужни на бизнеса, за да може да работи добре. Хубаво е да се изчакват, да се изчакат, да се изчака рефита и общият подход трябва да доведе до най-високото ниво на, хармонизация. Имаме нужда от ясни правила за със съответствие, за да защитим потребителите. Когато говорим за съответствие, това, което аз разбирам от доклада, е, че ще се съобразите с подхода на Комисията за общо законодателство за съответствието. Иерархията ще доведе до промени, до някакви промени в държавите членки. Потребителите, според мен, искат да получат а, стока, която а, искат да ползват, както са смятали. Проблематичните части, според мен, са свързани с правилата за сроковете и доказателствената тежест и за това членове 2, 8 и 14 имат нужда от доуточняване. Мисля, че е много важно да се постигне добър баланс между бизнеса и потребителите. Благодаря ви. И искам, ще ми бъде интересно как ще решите проблема с индивидуалните средства за защита, защото не тук е място да се обсъжда средствата за колективна защита. Благодаря, Вики. Не исках да взимам думата, но малко ме обърка това, което каза Паскал. Аз му вярвам, но той каза, че е възможно да се ограничат правата на потребителите. Аз имам опит в малките и средни предприятия и съм за упростяването, но то не трябва да е в ущърп на потребителите. Не съм съгласна с казаното, че връщането на стоката и ремонта трябва да зависи от големината на предприятието. Правата на потребителите трябва да са еднакви, независимо от големината на предприятието. Ние, това е, ние трябва да държим хармонизация за всички 28 държави членки, така че потребителят, независимо от страната, в която се намира, независимо от това какво е предприятието, а, той трябва да има еднакви права. Може би не съм разбрала добре, но Паскал, според мен, той каза, че правата на потребителите могат да бъдат ограничени в зависимост от ситуацията. Още нещо. Потребителите не връщат стоките, е така за удоволствието, те връщат стоките тогава, когато има проблем и затова гаранцията е много важна. Андреас. Сега и от мен много ще бъде трудно да се обърне доказателствената тежест за много търговци. Сега ще дам думата на Европейската комисия. И докато комисията се изказва, ще помоля госпожа Гебхарт да поеме председателството, докато отида, да, докато отида и приветствам словашките министри. Никола, ще поемеш ли председателството? Пет минути за комисията, защото е, словашките министри ще са тук след 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Много любезно от ваша страна. Имайки предвид недостатъчното време, ще се спра на общите въпроси за това предложение. Най-напред ще спомена е, границите между двете предложения. Слушах с интерес казаното от госпожа Гепхарт, е, господин ВОС, е, подхода, място на дефекта. Е, е, свързано с презумпция при е, липса на сигурност. Важното тук е не къде е разграничителната линия. Важното е да има ясна линия, както подчертаха много депутати. Е, и това разграничение да не загуби своята актуалност. Сега няколко думи за подхода на докладчите и докладчите в сянка. Ако правилно съм разбрал, господин Аримон, това е линията в изказването му. Ако се спазва подхода място на дефекта, възниква въпроса, че в началото потребителят трябва да може да идентифицира къде е дефекта. Е, ако се обърне с е, претенция към е, търговеца, търговецът може да успори това твърдение. Потребителят трябва да може да идентифицира дефекта. И тук може да имаме едно по-ясно правило, смисъл едното или другото. Ако правилно разбра господин Аримон, той каза, приложими са правилата за цифровото съдържание като отправна точка. И след това да се приеме, че ако дефектът е другаде, продавачът може да докаже, че а, дефектът е в механичната част, да речем. Това би било по-лесно за изпълнение и заедно с това няма да загуби своята актуалност лесно, защото ще може да се защото броят на продукциите, свързани с интернет на нещата, ще расте. Второ, минимална или пълна хармонизация. Най-напред и двете предложения, но особено предложението за цифровото съдържание е, е, вече предвиждат много високо ниво на щита на потребителите. В областта на цифровото съдържание в държавите членки има известна несигурност. Не може да се каже, че държавите членки имат ясни правила за цифрово съдържание. Само две държави членки са приели конкретни правила. За останалите въжат правилата на общо договорно право, които не са адаптирани. И сега сме в ситуация, в която сме изправени пред бял лист хартия и можем да предвидим по-високо ниво защита на потребителите и това се постига с предложението за цифровото съдържание. Трябва да отчетем и това, което каза госпожа Пълнова. В крайна сметка трябва да се постигне съгласие. Трябва да има съгласие в парламента и съгласие с съвета. Тук да не забравяме директивата от правата на потребителите. В крайна сметка това се оказа невъзможно и не бива да допускаме подобен факт и да излезем с пакет, който позволява да се постигне съгласие не само вътре в парламента, но и съгласие с съвета. Тези предложения са част е, от стратегията за цифровият е, вътрешен пазар. Ние имаме за цел да повишим е, доверието на вътрешния пазар, но заедно с това да използваме е, растежа на цифровия вътрешен пазар в интерес на цялата економика. Няколко депутати тук повдигнах един много важен въпрос, а именно трябва да насърчи малките и средни предприятия и малките новосъздадени фирми. И ако ще съберем на, на едно място всички разпоредби за защита на потребителите от всички страни, това няма да се постигне. Нивото на защита на потребителите трябва да е високо, но заедно с това то трябва да е еднакво във всичките 28 държави членки, защото ако не постигнем подобни правила, т.е. 28 еднакви правила, цената за бизнеса ще е по-висока и няма да засилим доверието на потребителите, защото няма да сме постигнали един набор от правила, което означава, че няма да сме постигнали салта си. Така че то апел за пълна хармонизация, единен набор от правила във всички 28 държави членки, защото само тогава ще постигнем целите, но с много високо ниво на защита на потребителите. Последното, регламента за защита на личните данни. Този регламент трябва да се прилага. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на комисията. Ще помоля докладчика за заключително обобщение. Съвсем кратък коментар в заключение. Благодаря много на колегите е, за дискусията и се надявам, че и в бъдеще ще продължим да работим също така конструктивно, както и сега. Благодаря на всички, е, които участваха в тази дискусия и желая приятно лято.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 You... Госпожи и господа, може ли да се настанете максимално бързо? Ако не желаете да останете за тази част от заседанието, моля да се оттеглите. Благодаря ви. Сега ни очаква нещо много интересно. Сред нас е заместник министър-председателя и министър на економиката на Словакия господин заместник министър-председател. Пелегрини, министър Зига, добър ден. Заместник министър-председателят на Словакия отговаря за инвестициите и иновативното общество, т.е. в ресора му пряко попада единният цифров пазар. И е, очакваме по-обща дискусия с тях и върху единния пазар – Мога да ви наричам и Петър, нали, съответно. Все още е, не съм председателствала заседание, на което да сме имали честа да присъстват е, двама министри. Всеки от тях ще направи изказване и след това е, ще чуем изказвания и въпроси от групите. Разполагаме с време до 12.30. Зная, че колегите ще задават много подробни въпроси, за това ви моля да бъдете много прецизни. Сега давам думата на заместник министър-председателя Пелегрини. Благодаря много. За нас също това е премиера. Надявам се, че ще се справим добре. Е, уважаема госпожо председател, почитаеми членове на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, госпожи и господа, голяма чест за мен е да се обърна към вас като заместник министър-председател на Европейски и т.е. на Словакия, страната, която ще бъде председател през следващите 6 месеца. Постоянни са промените днес и в физическия, и в цифровия свят. Тези промени ще се отразят върху начина по който живеем и работим, но тук трябва да използваме шанса да върнем доверието на гражданите в демокрацията, в държавните институции, дори в европейския проект. Става дума за промени, които обещават технологични пробиви в а, решенията на правителствата, но и в економиката. И всичко това пряко ни засяга. Сега, успоредно с кризата от прилива на бежанците и терористичните атаки, трябва да се справим с безпредседентна ситуация поради резултатите от референдума в Великобритания. Поемайки руля на председателството в тези тежки времена, трябва да видим възможност там, където другите съзират само рискове и опасност. Трябва заедно да станем по-силни, по-добри, по-единни, ако е възможно, включително и в новата цифрова епоха. Трябва да предложим детайлна положителна програма на гражданите и предприятията. След години на економическа стагнация и цифрови разделения, те искат качеството им на живот и работа да се подобри. Те е, бих, бих желал да подчертая, че е, това, което ще направим или няма да направим по програмата за един цифров пазар, значително ще се отрази на развитието през следващите години. И словашкото председателство има свои приоритети. Четири са те. Економически е, силна Европа, устойчива политика в областта на миграцията и убежището и глобално ангажирана Европа. Като цифровият единен пазар е четвъртият също основен приоритет. Искам е, изцяло да се е, възползвам от е, това посещение и да ви запознаем, вас, почитаемите членове на парламента, със своите планове. Знаем, че националните парламенти и Европейския парламент играят решаваща роля в демокрацията. Това е единственото място, където народите на 28-те държави членки са представлявани и е, в което се работи за европейската политика. За това очаквам взаимодействие и работа, тясно сътрудничество между нас през едните няколко месеца. Имам привилегия привилегията вече е, да съм се срещнал е, с няколко е, депутати от Словакия преди да поема председателството. Надявам се, че заедно ще работим ефективно, за да можем да задълбочим единия цифров пазар. Европейският съюз от това ще има само полза. Вярвам, че комисията, съветът и вие в Европейския парламент в общи линии сте съгласни за това, което искаме да постигнем. Словашкото председателство няма да пести усилието за улесняване на ефикасното сътрудничество между институциите. За срещата ни днес ще направя някои общи бележки за основните принципи и конкретните приоритети по време на словашкото председателство в рамките на плана за единния цифров пазар. След това ще разисквам основните ни задачи. Словашкото председателство е ангажирано да постигне целта на единния цифров пазар съгласно стратегията на Съюза и да ръководи държавите членки за постигане на същата цел. Смятаме, че този пазар пример е нова генерална аксиома за развитието на Съюза през едните години. Легитимирането на цифровата економика като нов економически отрасъл и превръщането на данните в е, новаторски източник на растеж е, са нещо, което не може да бъде пренебрегнато. Те ще съществуват заедно с традиционните економически ресурси. Европейските лидери трябва да приемат и да подпомагат новите цифрови иновации с цел по-добра защита на правата на човека и подпомагане създаването на работни места и растежа. Като честен посредник ние ще се стремим да управляваме и да рационализираме позициите на отделните страни. Целта ни е да преследваме амбициозните цели на единния цифров пазар без да жертваме своите ценности. Е, това, за което говорим, е следното. Ако Европа не успее да се превърне в континент със съвременна нормативна уредба, която привлича новаторите и предприемачите от цял свят, тя ще губи. Също толкова важно е, е, че трябва да разпространим тези идеи сред публиката, сред обществото. Гражданите и предприятията трябва в цяла Европа да смятат, че единият цифров пазар им носи осезаеми предимства, от които те лесно ще спечелят. В този а, смисъл а, аспектите свързани с електронната търговия, геоблокажа, а, сътрудничеството за защита на потребителите, доставката на колети и предложенията за цифровите договори в интернет и презграничната преносимост на цифрово съдържание, съдържание са начално място сред планираната от нас дейност. Словашкото председателство председателство. Също така е, ще работи по електронното правителство, киберсигурността, хармонизирането на спектъра от порядъка на 700 МГц и прекратяването на таксите за роуминг. Сега по конкретните амбиции. Геоблокиране. Е, през март тази година Европейската комисия публикува първоначалните си констатации за честото геоблокиране, което пречи на потребителите да купуват стоки и да имат достъп до цифрово съдържание в целия Европейски съюз. Отговорите на зададените от нея въпроси от страна на 1400 е, търговци на дребно и доставчици на цифрово съдържание от всичките държави членки показват, че геоблокирането е обща практика. 38% от запитаните търговци на потребителски стоки е и 68% от доставчиците на цифрово съдържание а, отговарят на комисията, че извършват геоблокиране на потребители от други държави членки. Сегашният проект цели е, потребителите, които се стремят да купят продукти и услуги в друга държава членка, лично или онлайн, да не бъдат дискриминирани е, от към достъп до цени, продажби и платежни условия, освен ако няма обективна обосновка за дискриминацията, като например ДДС или е, разпоредби, свързани с обществения ред. Същевременно не трябва да има непропорционална тежест за дружествата. И за това е, малките предприятия, които отговарят националните изисквания за ДДС е, или са под тях, е, ще бъдат освободени от някои разпоредби на регламента. По отношение на сътрудничеството за потребителска защита, в момента през граничното сътрудничество на органите за защита на потребителите не е достатъчно ефикасно. Тук има някои пречки. От една страна, едно от е предусловията за създаването на единен цифров пазар е да се гарантира ефективна система на защита на потребителските права във всички държави членки. Това трябва да стимулира доверието на потребителите, когато купуват от друга държава членка и да намали разходите от нелоялна конкуренция, за предприятията. Искаме еднакво третиране на всички потребители в Съюза, както при продажбите онлайн, така и при продажбите извън интернет, а и предприятията да извлекат пълноценни ползи от един лоялен и конкурентен единен цифров пазар. Проектът ни по този въпрос цели на националните защитни органи да се дадат повече правомощия и те да могат да защитават е, правата на потребителите най-вече през граница. Приветстваме факта, че когато има нарушение, комисията ще координира общи действия на националните органи за защита на потребителите. Словашкото председателство е твърдо решено да постигне напредък в преговорите по проекта. Ще искаме да постигнем общ подход по време на нашето председателство, за да може да се стигне и до договореност с парламента. Договори за цифрово съдържание – Договорите за доставка на такова съдържание и продажбите в интернет на телесни вещи са важни елементи на стратегията за един цифров пазар. През 2015 година по-малко от 16% от купувачите в интернет в Европейския съюз са поръчали услуги или стоки в интернет от други страни на Европейския съюз. Като цяло има различни нормативни правила, в областта на търговското право, различни са правилата за потребителска защита, това създава неясна и осложнена нормативна среда. Правото на връщане на, една, на един дефектен, например, домакински уред, купен в интернет, се прилага рутинно, обаче връщането на цифрово съдържание не е толкова просто. Споделяме целта че презграничната електронна търговия ще бъде стимулирана от е, модерна и благоприятна за предприятията среда, като трябва да се повиши доверието на потребителите чрез тяхната висока степен на защита. Словашкото председателство възнамерява да продължи преговорите на основата на неодавна преразгледаното съвместно предложение на словашкото и холандското председателство. Искаме да постигнем поне е, частичен генерален подход в съвета. По отношение на втората директива за е, договорите е, за дистанционни продажби на стоки, словашкото председателство ще започне задълбочен анализ, след като са готови резултатите от РЕФИТ доставка на колети. За да се стимулира растежа на електронната търговия през граница, трябва да има по-голяма прозрачност на цените за доставка през граница. Е, да се намали тази цена, особено за малките пакета и да се увеличи взаимната оперативна съвместимост между различните оператори, които извършват през граничен превоз. Най-деликатната тема е, е косвеното регулиране на цените, е, които което може да доведе до отрицателно социално отражение, по-ниска заетост в сферата на логистиката и доставката. Основните пърливи въпроси в проекта са приложното поле на този регламент, тъй като някои разпоредби се прилагат само към доставчиците на универсални услуги, както и преценката на възможността да се плати доставката от страна националните регулативни органи. По отношение на презграничната преносимост на цифрово съдържание, необходимо е да се изяснят правилата за доставчиците е, защитата на авторското право и да се даде е, юридическа сигурност за презграничното използване на цифрово съдържание. Юридическите различия между цифровия и физическия свят трябва да бъдат преодолени. По отношение на сегашния проект на регламент за преносимост, словашкото председателство приветства постигнатото съгласие в съвета за общ подход през май 2016 година. Е, смятаме, че е намерен подходящия баланс между нуждата да се осигури презграничното трансгранична преносимост на услуги, свързани с съдържание в интернет и необходимата защита от възнаграждение на носителите на права. Очакваме е, да има е, споразумение на първо четене по този проект. Той е много важен за европейските граждани. По отношение на другите досиета, които са особено важни за изцяло функциониращия цифров единен пазар, словашкото председателство би искало да постигне политическо споразумение с Европейския парламент за хармонизация на спектъра от порядъка на 700 МГц. Това ще отключи един огромен потенциал за използване на безжичен, високоскоростен, мобилен, широкочастотен е, интернет и достъп в Европейския съюз. Премахването на таксите за роминг за гражданите на Европейския съюз, но и за предприятията е абсолютен приоритет. За това е, се стремим към общ подход още, или пък към ранни тристранни срещи и се надяваме, че Европейския парламент ще бъде готов бързо да участва в този процес. Искаме да подкрепим и плана за действие за електронното правителство. Словашкото председателство ще подготви е, подходящите условия за дискутиране на свързаните с това инициативи, например свободния поток на данни. Най-сетне искам да подчертая, че според нашето председателство единният цифров пазар е огромна възможност да спечелим втория кръг от, от международната битка за е, лидерство в е, платформите в интернет. Тези платформи гарантират економически растеж и новаторство. Трябва да революционаризираме достъпа до информация. Е, особено в е, сектори като транспорт, производство, енергетика и здравеопазване. Приветстваме позицията на Европейската комисия там подходът е принципен и е насочен към преодоляване на проблемите, очертани от респондентите на общественото допитване. Най-сетне, е, фактът, че е, управлението и, е, своеобразно и, и, и своевременното изпълнение на резултатите, заложени в единния цифров пазар и стратегията за не е, го е, е споделена отговорност на парламента, съвета и комисията, съобразно вашата резолюция, според нас е много благоприятен. Ние сме открити да работим с вас по нашия европейски проект за, открити сме към нови идеи, творчески решения и задълбочен дебат. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Сега министърът на економиката има думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, най-напред искам да ви благодаря за поканата да представя приоритетите на Словашкото председателство пред вашата комисия. За мен е чест и удоволствие да участвам в толкова важен момент за Словакия, първото ни председателство на съвета. Европейските граждани трябва да бъдат в центъра на приоритетите на Европейския съюз. Ето, и смятам, че можем да постигнем това заедно. Словашкото председателство разбира значението на Европейския парламент. Ето защо аз смятам, че е много важно да си сътрудничим с Европейския парламент като един от съзаконодателите и да търсим общи европейски решения, които да са от полза за гражданите и фирмите. изграждането на, дълбоки, на по-дълбок и справедлив единен пазар ще бъде средство за създаване на нови работни места, повишаване на производителността и гарантиране на привлекателен климат за инвестиции и новаторство. В това отношение Комисията по вътрешен пазар на потребителите е наш важен партньор. Наскоро имах възможността да се срещна с парламента и с отделни депутати по време на посещенията ми в Брюксел и Страсбург. Надявам се това тясно и плодотворно сътрудничество да продължи. На днешната среща ще представя основните приоритети на словашкото председателство в областта на конкурентоспособността. След това ще обсъдя темите от общи интерес и ще ви представя приоритетите на Словакия в областта на вътрешния пазар на потребителите. Председателството пред, разработва положителен дневен ред и иска да постигне устойчиви решения. Економически сила на Европа и съвременен единен пазар са сред най- с висшите приоритети на нашето председателство. Тук ще се ръководим от три взаимно свързани принципа. Постигане на осезаеми резултати. Целта ни е да покажем на европейските граждани, че съвместните европейски проекти имат практическо отражение върху качеството на живота им. Преодоляване на фрагментацията ще се стремим към резултати, които обединяват държавите членки в единния пазар. Засилено внимание към гражданите. Ако постигнем специфични, конкретни резултати, ще успеем да доближим Съюза до гражданите. Словашкото председателство има за цел да възстанови доверието на гражданите в общия европейски проект. Като министър на економиката ще представя нашите основни приоритети в областта на конкурентоспособността, единен пазар и индустрия. В областта на единия пазар и защита на потребителите, ние сме решени да продължим задълбочаването на единния пазар и цифровия единен пазар. Цифровия пазар за стоките и услугите е в сърцето на конкурентоспособността на Европа. След създаването му през 1993 година, той беше двигател за благодействие в Европа насърчаване на конкуренцията, новаторството, увеличаването на работните места и засилването на растежа за фирмите. Наясно сме с това, че трябва да повишим доверието на гражданите в единния пазар и да ги мотивираме да извършват трансгранични транзакции. Затова приветстваме предложението на комисията в стратегията за единния пазар и ще улесняваме процеса на преговори. Радвам се, че ще председателствам заседанията на съвета по конкурентоспособност по време на председателството и по този начин ще дам своя принос към задълбочаването на единния пазар и създаването на цифров единен пазар. По време на председателството акцента ще бъде върху следните законодателни досиета, премахване на пречките пред електронната търговия, према преодоляване на неоправданото геоблокиране, което не разрешава на онлайн потребителите да закупят стоки и услуги от вебсайтове в други държави членки. Нашата цел е да постигнем общ подход на съвета през ноември. Също така смятаме да улесним разговорите и да постигнем общ подход по регламента за сътрудничество по защита на потребителите. Много е важно да гарантираме по-бързо и по-интелигентно изпълнение на правата за единия пазар. В това отношение акцент трябва да се поставя на онези пречки нарушения, които изкривяват най-голяма степен пазара. Предвиждаме да постигнем напредък в съвета по други досиета, които ще бъдат представени през следващите 6 месечи, а именно реформиране на процес, процедурата за уведомяване по директивата за услугите, информационен инструмент за единия пазар. Освен това, паспорта за услугите, който може да улесни е, бизнеса при предоставянето на услуги в други държави членки. Освен това ще улесняваме дискусиите в съвета по незаконодателни досиета, като економиката на е, взаимодействието. Тя се разраства бързо е, и националните и местни власти отговарят с различни регулаторни мерки. Този фрагментиран подход към нови бизнес модели създава несигурност за традиционните субекти и новите доставчи на услуги и може да възпрепятства новаторството, създаването на работни места и растеж. Ето защо нашата роля ще бъде да се насърчи регулаторна среда, която дава възможност на новите бизнес модели да се развиват, като заедно с това се защитават потребителите и се осигурява справедливо данъчно облагане и е, трудовоправни отношения. Радвам се, че е, вие сте решени да засилите единия пазар и приветствам разпределянето на новите досиета, представени от Европейската комисия през май сред комисиите и политическите групи. Сегашната криза в стоманодобива а, по, а, говори за това, че не винаги успяваме да осигурим най-добрия регулаторен а, е, и бизнес климат за индустрията. Ето защо трябва да обединим усилията, за да защитим европейската индустрия. Също така смятаме, че индустрията играе решаваща роля в а, е, това е економиките ни да се възприемат като основен доставчик на регионална заетост. Освен това, по време на председателството ние ще насърчаваме постигането на политическата цел, поставена от Европейската комисия, именно 20% от БВП в Европа да е от индустрията. За тази цел ще се съсредоточим върху три цели. Модернизация на индустрията, мейнстриминг на конкурентоспособността и засилено внимание към енергоемки производства, в това е число стоманодобива. Статута за пазарна економика за Китай също ще бъде в дневния ред. Не на последно място искам да кажа, че добре замислената регулаторна среда е важно предварително условие за добро функционирането на вътрешния пазар. Живеем в свят, в който има бързи технологични цифрови промени, новаторски решения. Новите технологии създават предизвикателства за политиците. Ето защо ние имаме нужда от гъвкаво законодателство, което да е, насърчава новаторството. Много е важно да обръщаме внимание на качеството на европейската е, регламентация, която не бива да налага ненужни пречки пред бизнеса. Заедно с това да се защитават правата на потребителите, интересите на работещите, качеството на околната среда и общественото здраве. По време на словашкото председателство програмата за по-добро регулиране ще се съсредоточи върху законодат върху регламентация, която да не губи своята актуалност и да дава и да насърчава новаторството. След заключенията на съвета за по-добро регулиране през май 2016 година ще улесняваме обмена на най-добра практика и ще реализираме останалите въпроси от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. В заключение, много се радвам, че имах възможността да представя пред вас словашките приоритети и да ви информирам за нашите планове за съответните досиета пред вашата комисия. Наясно съм с това, че комисията ИМКО работи активно по много други досиета, като преразглеждането на директивата за огнестрелни оръжия, типово одобрение, доставка на почтенски пратки, торове, митническа политика и други. Словашкото председателство и колегите ми ще продължим усилия, за да работим конструктивно по тези въпроси. Словашкото председателство ще работи за по-добро законотворчество. Искаме да сме прагматични и да работим по проекти, които са от пряка полза за европейските граждани, за да се възстанови доверието в европейския проект. Искаме да сме надежден партньор. За да постигнем своите цели, ще разчитаме на сътрудничество с предишното и следващо председателство на Холандия и Малта. Благодаря на холандските колеги за усилията им и успешното сътрудничество. Госпожо председател, дами и господа, нека накрая да кажа, че разчитам на плодотворно сътрудничество с Европейския парламент. Интересуват ме живо вашите становища по амбицията на Словашкото председателство и ще отговоря на вашите въпроси. Словашката република и моите колеги са готови да положат всички възможни усилия, за да се постигнат положителни и осезателни резултати в областта на конкурентоспособността и в други области, в които има нужда от напредък. Благодаря за вниманието. So much covered. Um, I'm going to и така ще помоля ръководителите, т.е. представителите на е, политически групи най-напред да вземат думата. Андрея Шваб, НП. Е, благодаря много на е, министрите Пелегрини и Жига. Е, впечатлен съм от това, което вие желаете да постигнете през следващите 6 месеца и представихте пред нас. Желая ви много успех. Е, много от е, колегите, които виждате тук и други, които не виждате, ще участват активно в работата по е, досиетата, за които вие споменахте. Надявам се да работим в добро сътрудничество. Няма да се спирам най-общо на въпросите за цифровия пазар а на някои съвсем конкретни въпроси. Е, говорихте за е, паспорта на услугите и за е, директивата за услугите и за нотификация. Все още разговаряме за това, че ще трябва да се задълбочи работата по някои от основните моменти е, смятате ли, че е, ще може да се постигне положителен резултат? В съвета все още се мисли и работи. Е, много важни са тези досиети, за да улесним нещата по отношение на услугите в вътрешния пазар и най-вече да ги легализираме, тъй като една голяма част от тях преминават в нелегалната сфера. Говорихте и за редица процедури във връзка с цифровия пазар. Ние сме готови в 28 за сега все още държави членки, а може би в някой миг ще станат и повече, ако нещата се развиват в вярната посока на Балканите дали ще можем действително да е, постигнем повече хармонизация, така че да имаме една правна е, рамка за е, потребителите и за предприемачите. Става дума за милиони, е, е, стотици милиони потребители. Естествено, е, е, е, ще бъде чудесно, ако вие можете от гледна точка на съвета да представите вашите виждания по отношение на въпросите, които споменах. И още веднъж много успеха. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на заместник министър-председателя и на министъра за представянето на приоритетите. Е, много се радваме, че една нова държава членка поема председателството и смятаме, че е, това може да даде нов е, тласък. Липсата на опит може да се окаже положителен, положителен факт и така успех. Искам да подчертая няколко въпроса, които сме, според мен са много важни. Е, ангажимента към целия пакет за цифровия единен пазар. Е, много е хубаво това, че съветът е готов да работи по тези е, документи. Знам, че може би няма да бъде възможно да бъдат постигнати всички тези резултати през следващите 6 месеца Е, това е съдбата на председателствата през е, второто 6 месечие, тъй като те започват е, оперативната работа малко по-късно в сравнение с председателството от първото 6 месечие. Както и да е, ние ценим високо изразените а, ангажименти. Оценяваме и това, което каза министър Жига за индустрията. Трябва да започнем да мислим сериозно за Европа, която произвежда. Много е положителна и темата за економиката на взаимодействието. особено е важно това, че съветът смята да работи по тази тема. Радвам се и говорихте за потребността от повече хармонизация в европейското законодателство. Вчера проведахме дебат в нашата комисия. Не, не бива да допускаме през следващите 8 държави членки да има 28 различни пазара в областта на економиката на а, взаимодействието. Така че е, хармонизацията и тук е много полезна. И накрая искам да подчертая два елемента, които не, не чух в е, изложенията, освен новите цели, които бяха представени, имаме стари досиета, които са изтикани малко в страни, които има нужда да бъдат Е, изтопани от прахта на първо наблюдение на пазара. Това е много важно по член 7 темата за страната на производство е важен въпрос, в, по който в съвета няма единство и се надявам а, ху, словашкото председателство да помогне. Е, сега за геоблокирането парламентът се е изразил с мнозинство. Искаме комисията да излезе с а, е, м, предложението. Благодаря, извинявайте, че отнеха толкова дълго. Господин Золик от е, ЕКАРЕ. Благодаря ви. Ще продължа на словашки. Уважаеми господин съместник министр, господин министр, е, поздравявам ви е, тук в Европейския парламент, в Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите. Казвам това от името на политическата група, в която работя, е, ЕКАРЕ. За първи път Словакия поема председателството на съвета и за нас е много важно да покажем на Европа, която възприема Европейския съюз като шанс за по-добър живот, за по-добро развитие. Прези... Програмата на председателството е амбициозна. Виждаме и много представители на председателството, които а, са гаранция за това, че председателството ще, ще работи успешно. В контекста на миграционната криза ние заехме в моята страна една съвсем ясна позиция. Трябва да се защитават надежно шенгенските граници. Едно е особено важно за нас тук в тази комисия защитата на единия на вътрешния пазар, и на вътрешния цифров пазар. В това число комисаря Шевкович всъщност отговаря за енергията и енергията е, но той е, до голяма степен се е, занимава и с въпроси, свързани с нашия ресор. Говорихме с представители на нашето председателство във връзка с ситуацията към момента. Има в Словакия министър за вътрешните работи, който се разследва в момента, който нееднократно е лъгал. Имаме и други проблеми в правителството. Колегата Жули вчера говори за корупцията във връзка с разследванията за министра на вътрешните работи. И също време, но естествено той е свързан с хора, които работят заедно с него, които му помагат, които му плащат и така нататък. Да. бихте ли се придържали сек пак към правомощията на нашата комисия, казва председателката. Да, ще стигне и до моя въпрос. Занимаваме се с въпроси на вътрешния пазар и защита на потребителите. И така, моят е, въпрос към вас, господин Пелегрини. Вие бяхте заместник е, е, министър-председател, председател на вашата партия. Какво мислите, най-вече по отношение на програмата на председателството, че ще трябва да се справим и с проблема за избягване на данъците? Това е изключително важен въпрос, независимо от това, че може би няма да се хареса на всички тук. Да, още веднъж ще ви помоля да се придържате към въпросите, с които се занимава нашата комисия за вътрешния пазар и ще помоля и министрите да се съобразяват именно с ресора на нашата комисия. Кая Калас, да, аз ще се придържам към правомощията на нашата комисия. И темите, които обсъждаме. Благодаря на министрите. Е, два въпроса. Е, в економиката на сътрудничеството има два основни момента е, и събития на 29 септември ще се обсъждат насоките в, по тази тема. Те няма да имат особена стойност, ако не се използват правилно от държавите членки вие заявихте, че в е, заключенията на съвета е, ще се включат и насоките, така че те ще трябва да бъдат е, прилагани от държавите членки. И освен това, по отношение на платформата, на съвместната економическа платформа, ние ще трябва да работим именно като част от европейския подход в това отношение. А вторият ми въпрос е във връзка с митниците, митническия съюз и съответните мерки, но в момента все още няма така, общ единен подход по отношение на митническите нарушения и начина по който те ще се санкционират нещата би трябвало да се разглеждат и в е, е, връзка с е, Световната митническа организация. В момента много актуална е темата митнически нарушения, санкциониране. Така че какво възнамерява да предприеме словашкото председателство и аз много се надявам, че то ще продължи и започнатото по време на италианското председателство, така че да може да се постигне последователно в действията и резултат. Много ви моля да се придържате към регламента от две минути, за да има възможност и за отговори на министрите. Господин Мисталка. Благодаря, госпожо председател. Желая много успех на нашето председателство, на словашкото председателство. А, очевидно съставът а, на така, председателския екип обещава успех. Първият ми въпрос. Какво сте запланували по отношение на економиката на сътрудничеството за следващите 6 месеца? Става дума за една система, която вече се разпространява в държавите членки не смятате ли обаче, че така подчертано индивидуалния елемент в тази дейност би могла да фрагмент да допринесе за фрагментаризация в Европейския съюз. Да, по отношение на митническите въпроси, нарушения вече бе зададен въпрос. И още един въпрос. Как е, всъщност е, смятате, че ще допринесете за една по-добра защита и на е, предприемачите и на потребителите във връзка с досиетата за цифрово съдържание, за продажби, онлайн продажби и как точно ще се развиват нещата в бъдеще според вас и по отношение на киберсигурността и личните данни. Госпожа Сеналова, благодаря ви. Господин министр, господин заместник министр, благодаря за презентациите ви и желая много успех. Няколко думи в началото от по-общ характер. Вие желаете да засилите доверието на потребителите в държавите членки, независимо от това, от коя държава член са потребителите. Да, по отношение на сигурността, защитата на данните, геоблокирането, общия подход на вътрешния пазар. Вие определихте всички тези теми като приоритети. Как ще постигнете общия подход е, е, като единна позиция на съвета през следващите месеци? Как ще засилите е, взаимодействието между компетентните органи и правоприлагащите органи, за да се постигне този единен подход? И още нещо акта за а, а, достъп и достъпност за а, лицата с увреждания. Това е нещо много важно, което би трябвало да бързо да влезе в действие, за да защитим и правата на тази категория хора. И сега бих искала да ви спомена и това, че преди две седмици участвах в една а, конференция в Братислава във връзка с тревожни елементи в хранителната верига. Работите ли по този въпрос? Преди няколко седмици Европейския парламент и нашата комисия в това число прие един много важен документ във връзка с справедливите е, и равноправните правни условия в рамките на хранителната верига. Изключително важна е безопасността на храните, хранителните продукти от гледна точка на здравето на потребителите. Благодаря. Следващият оратор, господин Степанец. Благодаря много на двамата министри за техните презентации за това, че са тук. Продължавам на словашки. Благодаря за това, че представихте е, приоритетите на словешкото председателство и че поставихте акцента върху е, укрепване на е, вътрешния пазар, на единния цифров пазар и защитата на потребителите. Е, много високо ценя и това, което казахте е, и планирате да направите по отношение на геоблокирането. Господин Пелегрини, как е, виждате във времето като график вашите планове за борба срещу геоблокирането? Това е ключов елемент, много важен приоритет от гледна точка на единия цифров пазар на Европейския съюз електронната търговия, преодоляването на бариерите, на трудностите за малки и средни предприятия, различните процедури за регистрация за предприятията, които работят на единия пазар в различни държави членки, очевидно ще бъде един особено важен въпрос, най-вече по отношение на ДДС е, изискванията. И така, сега давам думата и на госпожа е, и феличит пентру. Грапини, благодаря много на министра, на заместник министра за всичко това, което представиха пред нас. Много неща вече бяха казани. Желая успех. Познавам вашата страна. Била съм там във вакансия и тя много ми харесва. Няколко въпроса а, и от моя страна. А, да, а, вие говорихте а, за миграцията, за предизвикателствата в тази връзка, за защита на границите и за а, конкретните въпроси, с които ние се занимаваме. Но в тази комисия, но как си представяте точно а, миграционната система и всичко свързано с уреждането на миграционните въпроси? И освен това, А, по отношение на, на взаимоотношенията с другите ни партньори извън Европейския съюз, Китай, ТТИП, САЩ и така нататък, много са предизвикателствата пред нас. Добре, е, много от е, идеите е, и концепциите се блокират в съвета. Как ще се преодолее този момент този риск, който съществува и как ще се подобри взаимодействието между съвета и останалите европейски институции. Моя колега засегна въпроса за енергийния микс, за енергетиката. Какво е вашето отношение към предложения вече енергиен микс за Европейския съюз? Подкрепяте ли го? Аз като председател на групата за МСП предложих интернационализация на уредбата за МСП. Как виждате развитието на тези въпроси през следващите 6 месеца? Следващият оратор госпожа Тун и Хайнштейн. Благодаря. Благодаря, Ники. Е, да. как ще укрепим доверието. Ние всеки ден а, говорим за това, че имаме амбициозни планове за развитието на Европейския съюз. а, министри е, идват, е, е, говорят в съвета, след това се връщат е, в държавите си членки и казват, че ще се направи всичко възможно за гражданите, за потребителите и така нататък, но е, не винаги постигаме е, това, за което говорим. Много се надявам, че е, словашките министри ще покажат много повече е, европейска привързаност, отколкото е, национална ориентация. Желая ви много успех в този смисъл. Много важно е да се разпространят, да се популяризират идеите за е, единия пазар, да станат те достъпни и ясни на обществеността ние всички желаем да постигнем по-добра комуникация и по-добра информираност на европейската общественост. Е, Вики Форд знае много добре какво стана в Великобритания и защо британските граждани гласуваха за излизане от Европейския съюз. Така че е, успехът, безспорният успех на Европейския съюз, който е, е неразривно свързан и с единния пазар, трябва да стане достъпен и да бъде популяризиран сред европейските граждани, така че те да са убедени европейци. Как да направим е, този успех, тези резултати действително осезателни? Е, е, говорихте и за малките доставки и за много други конкретни досиета. Ето Степан се спря на нехармонизирания подход по отношение на ДДС и пред, на регистрацията на предприятията. Е, е, има все още много неща, които трябва да се направят, независимо от постигнатото до тук. По отношение на роминга, да, все още има твърде много пречки във връзка с е, така, отпадането на таксите е, при трансграничните е, съобщения и телефонни разговори. И още нещо. Всъщност, ако погледнете документа относно геоблокирането, можем да установим, че е, той не е достатъчно е, амбициозен, кога все още има твърде много пречки за европейските граждани е, да преодолеят границата, когато става дума за цифрово съдържание. Не смятате ли, че трябва да направим всичко това, което е заложено в документа за геоблокирането, много по-амбициозно? Аз ще задам последния въпрос. И като се има предвид, е, че е, съм е, евродепутат от Великобритания, е, той ще е за нещо абсолютно очевадно – излизането на Великобритания от Съюза. Е, господа, много добре бе да ви чуем да говорите за модерна, новаторска, благоприятна за предприятията среда в Европейския съюз, в цифровата единна економика. Великобритания винаги е стояла зад тази цел. Нашата економика трябва да бъде годна за цифровата ера. Зная, че има много дълбоки економически връзки между Великобритания и много държави членки на Европейския съюз, особено в промишлените линии на доставка. Ако Брексит означава нови пречки в тези линии за доставка. Мисля, че никоя економика няма да спечели. Убедена съм в това. Зная също, че за новаторската економика са ни необходими учени и изследователи. Притесняваме се, че ако не им създадем благоприятна среда за работа, те ще отидат не другаде в Европа, а другаде в света. Това вече е съвсем реална опасност. Въпросът е генерален и сигурно ще имате нужда от време да отговорите как е, смятате, е, че ще се развие промишленото сътрудничество във връзка с, с стоките и услугите в традиционни и нетрадиционни сфери? Е, така че хората, физическите лица и предприятията в Великобритания и останата част на Европейския съюз да продължат да се ползват от предимствата до сега. Как ние е, британските депутати, можем да ви помогнем тук, докато сме все още членове на Европейския парламент. Благодаря. Можете да си дадете колкото време ви е необходимо, за да отговорите на зададените въпроси. Можете да отговорите на дълго, можете да отговорите на кратко. Благодаря. Ако ми позволите, аз също ще дам отговорите на родния си език, сиреч словашки. Важени пани посланкиня, важени пани. Като начало, почитаеми членове на Европейския парламент, позволете ми да благодаря за засвидетелствания извънредно конструктивен подход, е, с изключение на подхода само на един от депутатите от моята собствена страна. Вие всички разбирате е, какво е значението на цифровата епоха и е, сами сте си дали сметка, че парламента трябва да постави сърцевината на дейността си тези сложни въпроси. Но те трябва да бъдат решени, за да се помогне на конкурентоспособността на Европейския съюз. Е, искам е, да коментирам това, което зададоха като въпроса е, няколко депутати репутацията на съвета и доверието към а, европейския проект. А, имаше само един страничен коментар. А, бих казал, че господин Сулик говори за моите изказвания тук, вместо да се съсредоточи върху материята, цифровата економика. Ето по този начин с такива коментари депутатите могат да допринесат за имиджа на Европейския парламент и на европейските институции в държавите членки. И този имидж може да бъде и отрицателен. Вие, драги колега, коментирахте наши вътрешни работи, а пък аз, колега, имам право да коментирам как вие обрисувате имиджа на европейския проект и на европейските институции. Благодаря на всички депутати, които е, имат градивно отношение към дебата, а не злоупотребяват с него за свои цели. Ако вие в Европейския парламент желаете да коментирате вътрешната политика, по-добре да останете в националните парламенти, а не да идвате тук. Благодаря за вашите въпроси. Развитието на цифровата технология се осъществява с такива темпове, че ние не съумяваме да реагираме с адекватни стратегии и добри законодателни проекти. Изключително трудно е да се предскаже как през едните 2-3 години ще се развие нашата цифрова епоха. Трябва да вземаме решения своевременно. Не можем да се мотаем с дискусии. Например, е, е, не можем да губим време за това дали една перална машина с граден в нея софтуер е телесна или не телесна вещ. Гражданите това не ги интересува. Смятам, че е, дискусиите е, трябва да бъдат ограничени. Важни са резултатите конкретните осезаеми резултати от изпълнението на е, стратегията за единия цифров пазар. Е, господин Шваб, е, наистина е, оцели десятката, защото когато работим в цифровата сфера, трябва да се съобразяваме с определени компетентности на национално, регионално и местно ниво включително. Необходимо е да не съществуват 28 различни национални уредби, когато това съществуване пречи на единния пазар. Е, национална компетентност е уместна само там, където тя не пречи на единния пазар. Не можем е, да изгубим съревнованието с Азия или с САЩ, защото това е реалността на 28-те национални фрагментирани пазара. Ние губим това съревнование. Често пъти новаторски решения, създадени, разработени в Европейския съюз, резултат от работата на нашите учени, се внедряват на практика в САЩ или в Азия, тъй като там е много по-лесно идеята да стигне до практиката, отколкото това е в Европейския съюз. Това е трудност, която трябва да преодолеем. По отношение на плановете за електронното правителство, киберсигурността и свободния поток на данните, ще започна с електронната сигурност, сигурността в киберпространството. Това е наш абсолютен приоритет. Когато повишаваме качеството на живота на европейските граждани, трябва да си дадем сметка, че сега голяма част от този живот минава през интернет. Следователно е задължително да повишим доверието им в сигурността на е, цифровата среда. Те трябва да е, знаят гражданите трябва да знаят, че данните, които дават, няма да бъдат предмет на злоупотреба, че идентичността им няма да бъде предмет на злоупотреба. Затова киберсигурността е задължителен приоритет за нас. Става дума не само за сигурността с оглед интересите на дружеството, но и с оглед интересите на гражданите. За това ние задължително трябва да защитаваме данните, съхранявани, например, в облак. Трябва да гарантираме недопустимостта на злоупотреби с тези данни. Смятам, че ще има заключение на съвета по този въпрос. Свободният поток на данните, свободното движение на данните, това е още една свобода. Е, има свободно движение на хора, стоки и услуги и мисля, че също така трябва да говорим за свободното движение на данни. Това е неизбежна последица от е, новата цифрова среда. Е, говорим също за интернет на вещите, свързани с интернет коли и други уреди. Данните трябва да могат в европейското пространство да се движат свободно. Ако говорим за електронното правителство, пък това бе въпрос зададен от господин Машталка. Зная, че за всички държави членки на Европейския съюз е приоритет да предлагат все повече електронни услуги както на ниво централна, така и на ниво местна администрация. във всички случаи трябва да прилагаме принципа даването на данни веднъж е достатъчно. Щом като споделите данните си веднъж държавната администрация, всяка друга държавна администрация, която има нужда от тях, трябва да има достъп без вие да ги предоставяте отново това е свързано и с свободното движение на данни. И смятам, че в заключенията на съвета ще бъдат отправени конкретни препоръки към държавите членки за гарантиране на това свободно движение, за да няма чак толкова големи различия в услугите на електронното правителство между различните държави членки. Вие запитахте е, какво ще правим с последиците от референдума за излизане на Великобритания от Съюза. Смятам, че сме длъжни да зачетем волята на британските избиратели, на британските гласоподаватели. Това не означава, че Брексит следва да се отразява неблагоприятно на нашата дейност. Ние трябва да продължим да работим и в момента работим като 28 държави членки, защото никой още не е релевирал член 50 от договора. Едва когато Великобритания задейства процедурата по член 50 от договора, тогава можем да мислим за по-нататъчната стратегия и стъпки. Смятам обаче, че е, референдума трябва да бъде стимул за по-голяма активност от наша страна, за повече положителни резултати, които европейските граждани да получат от съществуването на Съюза. Мисля, че трябва да се противопоставим на отрицателните тенденции. Е, много политици злоупотребяват с темата Европейски съюз за собствени национални политически цели. Сега по темата за геоблокирането. Това е изключително специфична тема и също същевременно с много осезаемо отражение. Смятам, че трябва да е, продължим е, да оползотворяваме по-добре потенциала в областта на електронната економика. Е, да, може да се зададе въпроса. Достатъчно амбициозен ли е нашият план или не чак толкова амбициозен? Ние искаме да дадем максималното за по-улеснени услуги за гражданите в интернет, но същевременно да гарантираме и защита за малките и средните предприятия. Т.е. това са теми, които са открити за разговор. Смятам, че първите проекти е, които ще се появят, трябва да бъдат резултат на общ консенсус за посоката, в която да вървим и едва след като започнем работа по тези проекти, ще можем е, да зададем и по-високо ниво на амбиция. Мисля, че трябва във всички случаи да сме много проактивни, що се отнася до единния цифров пазар. Трябва да се борим за тези свои цели, а не е, да ги е, правим податливи на волонтаризъм. Е, първата стъпка трябва да се направи агресивно, трябва да се създаде и търсене за услугите в интернет. Така доставчиците ще бъдат поставени в положение да реагират. Но според мен тук има какво да се дискутира между вас и нас. Още няколко съображения преди да приключа. Високо ценя мнението на е, европейските депутати. Аз няколко пъти съм бил член на националния парламент. Вие имате мандат е, да представлявате всички европейци и аз мога само да заявя радостта си от това, че днес ролята на Европейския съюз е много по-широка и по-значима, отколкото вчера трябва да работим заедно. Няма нужда да се създава излишно напрежение между съвета, комисията и парламента. Ние сме всички един Европейски съюз. Това е величав проект и ще се стараем във всички случаи и трите институции да се стремят към максимално сътрудничество и разбирателство помежду си в полза на европейските граждани. Министър. Господин министре. Дякуем пекне všetkým. Благодаря. Аз също бих желал да благодаря на всички почитаеми членове на парламента за зададените от тях въпроси. Неколцина от вас запитаха сходни неща. Затова, ако ми позволите, ще групирам въпросите и ще дам общ отговор. Тематично. Точно както каза и колегата, ще взема отношение към коментара на господин Шулик. Мисля, че не беше много положително за него да поставя темата, която засегна коментарът не бе конструктивен, но това е симптоматично за поведението на господина и е, в националната политика. За това и е, той е, излезе от Словакия и дойде в Европейския парламент, където не можеше да намери място в политическото пространство, имам предвид в Словакия. Ние ще се придържаме към европейските теми, а не към националните, ако не възразявате. Извинявам се, че бях длъжен да направя този коментар. Всички сме съгласни, че доверието в Европейския съюз е работа на всеки от нас. И трябва да направим всичко, на което сме способни, за да могат гражданите на Европейския съюз да си върнат доверието в европейския проект. Сега преминавам конкретно към въпросите. Господин Шваб и господин Машталка запитаха за паспорта за услугите. В тази сфера очакваме комисията да внесе проект към края на годината. Очакваме този проект наистина да бъде внесен максимално бързо, за да можем да започнем обсъжданията върху него още при нашето председателство. Това ще бъде много съществен проект защото той ще бъде насочен към опростяване на свободното движение на услуги. Това предложение ще има ключово значение в контекста на стратегията за единия цифров пазар. Ние в съвета смятаме, че през юни месец на заседанието си съветът даде много категоричен мандат за водене на преговори, но пак казвам, в момента топката е, е в половината на комисията. И е, очакваме нейния проект, за да можем веднага да започнем да преговаряме върху него. Господин Данти, господин Маштълка и ако не се лъжа госпожа Калас, трима евродепутати запитаха какво е отношението ни към економиката на сътрудничеството. Е, словашкото председателство възнамерява да обсъди този въпрос на съвета по конкурентоспособност на 29 септември. Комисията е направила съобщение. Министрите ще водят обсъждания както на европейско, така и на национално ниво. Част от тези дискусии трябва да бъде обменът на опит между държавите членки, обменът на челен опит, на най-добри примери от практиката. Задължително е да създадем благоприятна атмосфера за привличане на инвестиции от цял свят. Смятаме, че Европа разполага всички необходими предпоставки за това. Ние, като председателство, ще се опитаме да направим каквото е по силите ни, за да рекламираме този подход пред държавите членки и да си осигурим тяхната максимална подкрепа. Очакваме доклада по собствена инициатива на комисията ИМКО максимално бързо и от... също така вярваме, че е, заедно ще дадем е, своя принос за утвърждаването на тази економика на сътрудничеството. Госпожа Грапини запита за малките и средните предприятия. Същевременно тя зададе въпроса и за статуса на пазарна економика за Китай и е, имаше още един въпрос от нейна страна за енергийния микс с държавите членки. Най-напред по въпроса за малките и средните предприятия. Все още не е внесен законодателен проект за търговската дейност на малките и средните предприятия, но те ще бъдат в центъра на вниманието на словашкото председателство. 74% от всички търговски дружества в Словакия са малки и средни предприятия. Именно за това ние трябва да обърнем особено внимание на тяхната интеграция в единния пазар. Ще се опитаме да направим по-благоприятна средата за търговска дейност целия Европейски съюз. Искаме да възприемем проактивен подход – и това, брати Братислава на 23 до 25 ноември организираме конференция под наслов Асамблея на малките и средните предприятия. Добре дошли сте, ако проявявате интерес. Сега по въпроса за статуса на Китай като пазарна економика. Тази тема ще има преобладаващо място в търговската политика. Аз бях е, на заседанието на Комисията по търговия в Европейския парламент. Колегите ви и там зададоха този въпрос. Не мисля, че е, този въпрос трябва да бъде решен от е, е съвета на министрите на търговията. Е, световните лидери са тези, които трябва да дадат отговор на въпроса за този статус, защото този въпрос всъщност е политически. Е, в Европейския съюз септември-октомври ще водим дискусии. Очакваме позицията на Европейската комисия. Не очаквам обаче да се вземе решение от министрите на търговията. Струва ми се, че лидерите са тези, които трябва да вземат подобно решение. По въпроса за енергийния микс. Много се радвам, че всяка страна, включително и в контекста на енергийния съюз, има право на собствен енергиен микс. Това позволява на всяка държава членка да отчете всичките си специфики, както и преобладаващото в съответната държава обществено мнение и политическия контекст по-общо. Ние като цяло подкрепяме ядрената енергетика. Е, около 50% от, е, в нашия енергиен микс е, идват от ядрената енергия, 20% са от ВИ, останалите, останалият дял се пада на въглища или газ. И за това смятаме, че наистина всяка държава членка трябва сама да преценява какъв да е нейният енергиен микс. В съвета на министрите неодавна обсъждахме тази тема. Енергийния микс за държавите членки, енергийния микс като цяло за Съюза. Тоест, последната ни дискусия датира от съвсем неодавна. Сега, нека погледна и другите въпроси. Господин Данти, е Запита за пакета за продуктова безопасност. държавите членки е, тук е, не гледат в една посока. Между тях съществуват дълбоки различия. Обсъжданията по време на холандското председателство не доведоха до положителни резултати и да ви кажа, не виждам шанс за напредък при сегашната обстановка ще окажем натиск върху комисията да изработи нов проект, защото при сегашните обстоятелства най-вероятно напредък няма да има. Госпожа Сенхалова запита за преразглеждането на регламента за защита на потребителите. Словашкото председателство в това отношение ще върви по пътя, по който вървя холандското председателство. Този проект е с изключително голямо значение. Това въжи и за проекта за геоблокирането, за доставката на колети по почтата. Това са все елементи на един и същи пакет. Може би няма да т.е. ще се стремим да осъществим в съвета задълбочена дискусия, за да могат колегите от Малтийското председателство след нас да започнат дискусиите в парламента. Последният въпрос бе свързан с излизането на Великобритания от Съюза. Той бе зададен от госпожа председателя. По този въпрос личното ми мнение – е, че докато член 50 не бъде задействан, няма смисъл да се говори по открити теми. Е, Великобритания е член на Европейския съюз, докато започне процесът за нейното напускане. Е, няма смисъл да обсъждаме каквото и да било до тогава. На мен ми се струва, че преговорите няма да започнат съвсем скоро. Какво ще стане след 5-6 години, не мога да ви кажа от сега. Благодаря на всички ви за въпросите. Желая ви приятен ден. Благодаря. Thank you. Thank you. Продължаваме в 3 часа.